съвета. Последващи действия след резолюцията на парламента относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ. Бих искал най-напред да дам думата на представителят на съвета господин Бет Кендас. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа депутати, както знаете, САЩ са важен партньор за Европейския съюз в борбата с тероризма. Всички ние знаем също така, че имаше някои сериозни безпокойства и разногласия относно някои аспекти на политиката за борба с тероризма на САЩ. Европейския съюз работи по въпроса за САЩ от дълги години. Връщането, предаването на затворници и така нататък, изпазването на международните стандарти. Тази резолюция ни дава възможност отново да поговорим за случващото се в САЩ и нашите безпокойства в това отношение. През 2016 година е важно да подчертаем, че президента Обама приключи официалната политика на ЦРУ е в момента, в който пое мандата си. Това е изключително важно. Беше забранена всяка форма на изтезание, както и така нареченото така наречената засилена техника на разпит, силова техника на разпит. Тази техника противоречи на нашите ценности и не обслужва по никакъв начин интересите на борбата с тероризма. Непрекъснато сме казвали, че борбата с тероризма трябва да се извършва при спазване на международното право, хуманитарното право и правото за закрива на бежанците. Това въжеше тогава, въжи и сега. Можем да се справим с тероризма само ако се придържаме към нашите ценности. Европейския съюз осъжда всяка форма на изтезания и мъчения при каквито и да е обстоятелства и работи за изкореняването им в Европейския съюз и по света. Това е важна част от политиката ни в областта на човешките права. Програмата, за която говорите, приключи преди много години. Господин Обама много приближи неговата политика на борба с тероризма до нашите изисквания. Така, например, Забранена беше въпросната техника на силов разпит. Член четвърти от европейските договори постановява, че националната сигурност е в правомощията на всяка държава членка, което означава, че в този случай това излиза от правомощията на Европейския съюз. Аз разбирам обаче вашите безпокойства. Съвета не е последвал препоръките, включени в препоръката, приятел от вас, по простата причина, защото съвета не е компетентен да го направи по смисъла на европейското право. Дали това положение е задоволително? Отговорът, разбира се, не по никакъв начин. Аз като европеец се срамувам, че тези практики са се случвали на европейска територия. И от името на съвета бих искал да изразя, че продължавам да се срамувам и днес. Съвета обаче трябва да работи в рамките на компетенциите, които получава по смисъла на договора. Това обаче съвсем не е края на този проблем и аз съм сигурен, че Европейската комисия ще, по смисъл на своите правомощия ще се вземе с въпрос. Всяка държава членка, която участва в незаконни действия а, трябва да поеме своята част от отговорността. Дори държавите членки трябва да изпълняват хартата с основните права. И ако се твърди, че някоя държава е участвала в тайните полети на ЦРУ, ще трябва да бъде привлечена пред съда по човешките права. Постановена бе поне една присъда за подобна практика в европейска държава. Но съществува солидна правна рамка. Съвета обаче би искал да подчертае, че тази правна рамка е изключително важна, включително и политическа гледна точка. Разбира се, оставяме на съда да се произнесе. За напред е важно да гарантираме, че политиките за борба с тероризма се извършват при спазване на правата на човека, както в Европейския съюз, така и навсякъде по света, така че това да не се повтаря. Благодаря ви. Е, Благодаря, господин министр, за вашето изказване. А сега давам думата на докладчика. Господин Албрехт, разполагате с 5 минути. You, Благодаря, господин председател. Спас, Спазването на човешките права и на върховенството на закона е важен елемент в борбата срещу тероризма. Парламента многократно е заклеймил секретните полети и програмата за отвеждане на затворници от страна на ЦРУ и включително изтистезаването, тайното задържане и нарушаване на принципа на а, незавръщане. По... Вярно е, че тези политики не са в правомощите на, на Европейската комисия, но те в никакъв случай не могат да бъдат изключени от правилата и принципите за защита на човешките права. Те присъстват в принципите, залегнали във вътрешната и външната политика на Европейския съюз. Европейският парламент многократно е призовавал към пълно разследване и сътрудничество от страна на САЩ относно прилагането на програмата на ЦРУ. Искаме да знаеме дали нашите препоръки са били а, взети пред вид и дали е извършено необходимото разследване. Доклада на Сената разкри, че, че някои държави членки, някои от службите на тези държави членки и отделни лица са е, участвали в е, изпълнението на тази незаконна програма, като чест, често сътрудничеството им е било заплатено с и те са получили доста скрупни суми пари. Под, чрез турмоз и изтезания са изтръгнати показания от затворници, показания, които не могат да бъдат постигнати по, с нормални е, методи. Съединените щати трябва да разследват и да прес, прес, преследват всичките действия, извършени в различните държави членки и всички действия, свързани с приложението на програмата на ЦРУ. Европейски дър, държави трябва също така да, да разследват дали наистина е имало тайни затвори на териториите на страните членки, като вземат предвид е, всички доказателства, с които разполагат в е, момента е, трябва да се разследва дали е извършено, са извършени незаконни действия, включително и изтезания на техна територия и да бъдат виновниците за това да бъдат преследвани. Защото в противен случай сме свидетели на безна... беззак... беззаконност и ненаказаност на виновните. Призова, призоваваме към сътрудничество между държавите членки. Също така Искаме да знаем дали съвета се е извинил за нарушаването на принципа на лоялно сътрудничество между институциите, когато некоректно се опита да убеди на парламента да приеме преднамерено съкратени варианти на протоколите. Дали съветът е провел изслушвания с съответните агенции за сигурност на ЕСЕ? И съветът предложи ли предпазни мерки за гарантиране на зачитането на правата на човека при обмена на разнознавателните данни, както и на строгото разграничаване на ролите при разузнавателните и правоприлагащите дейности. Това са въпросите, които ние поставяме на въпроса. Какви Национ... крайна сметка националната сигурност не може да бъде извън рамките на закона и в този смисъл е, европейското законодателство се прилага и никой не, е, е, не може да бъде изключен от това. Благодаря ви. Говорихте прекалено бързо, много беше трудно да разберем това, което искате да кажете. Почитаеми е, дами и господа, приветствам е, това, че парламентът се е заел с този въпрос, е, защото действията на ЦРУ са сериозно нарушение на правата на човека задържане, изтезания и други действия, които нарушават правата на човека. Договорът не дава на конвенцията обаче никакви права да води разследвания по отношение на международните разузнавателни служби и служби за сигурност. Освен това, нашите правомощия се простират само до там, докъдето може да следим дали страните членки изпълняват изискванията на общностното законодателство. Комисията не един път е подчертавала, че страните членки трябва да провеждат задълбочени, независими, безпристрастни разследвания, за да бъдат установени фактовете, фактите, за да може да се компенсират щетите на жертвите. Това проистича от Европейската конвенция за правата на човека и бе потвърдено изрично от Европейският съд за правата на човека. Когато става дума за предоставяне на обежище и сътрудничество в областта на прав... правото и съдебното сътрудничество, нямаме такива споразумения с Съединените щати имаме споразумение за екстрадиране и за взаимно взаимопомощ, правна взаимопомощ. Тези споразумения влезаха в сила през 2010 година. Те изясняват рамките на съдебната взаимопомощ. Също времено, по това време нямаше а, споразумение по отношение на статута и действието на граждане на трети страни, нито пък имаше споразумение за предоставяне или оттегляне на статут на беженец. Споразумението от 2005 година влезе в сила и беше транспонирано чак след дълго време след тези събития. Всички действия за борбата в рамките на борбата с тероризма трябва да отговарят на тези изисквания, на тези споразумения, както и на всички други законодателни актове. Борбата с тероризма трябва да се съобразява е, изцяло с хардата за основните права. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. А сега, от името на политическите групи, първо от името на НП Роберто Мацола. Благодаря, господин председател. В борбата с радикалния тероризъм никога не трябва да забравяме общата картинка и целите си. Не трябва да забравяме какво желаем да защитим, а именно правата, свободите, ценностите. Понякога ние гледаме на тях като на даденост, но те са под заплаха. Живеем под заплахата от тероризъм, защото отказваме да се отречем от начина си на живот. Желаем да продължим да живеем по този начин, по който се характеризираме като европейци. Всяко използване на изтезание противоречи на ценностите, които защитаваме и не може да бъде оправдано. Изтезанията никога няма да ни помогнат да се чувстваме сигурни. Борбата с тероризма трябва да бъде ефективна – но същевременно трябва да бъде балансирана и да спазва основните права на човека по смисъла на международното право. Не може да се отказваме от тези принципи, когато играта загрубее. Ето защо в Европейския парламент създадохме анкетна комисия и ще трябва да се получим от миналите грешки. Много от нас желаят да се започне съдебно производство за тези нарушения. Благодаря ви. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, госпожа Файон. Благодаря, господин председател. Европейският парламент е призовавал многократно държавите членки да вземат сериозни мерки. Доклада на Американския сенат разкри методите за силов разпит на европейски граждани и на граждани на територията на Европейския съюз. Това е не само срамно, това е потъпкване на човешките права и на европейските ценно, ценности. Миналата година ние бяхме в Румъния, но властите не ни допуснаха до мястото, където са били задържани затворници. Според Бяхме в Литва също така и получихме известни информации, но всъщност най-важната информация дойде от доклада на Американския сенат. Тур, турмоза и, изтез, и изтезанията не са ефективен метод за борба срещу тероризма защото те всъщност представляват систематично нарушаване на човешките права и на евро... демократичните принципи. Все още няма никакво разследване от страна на европейските правителства. Никой не е поел а, отговор, отговорност като, като, като че ли единствените данни и информация за изтезанията ни идват от филмите в Холивуд. Все още има затворници в Гвантанамо и все още не се спазват законните процедури. Трябва да продължат разследванията, трябва да знаеме колко пъти и как са били нарушавани е, човешките права. Ние всички сме отговорни за да, да затвориме тази срамна глава в историята на Европа и да направиме всичко възможно, защото това да не се повтори никога вече. Приканвам колегите да гласуват утре резолюцията. Благодаря ви. Благодаря за това, че се придържахте към времето. А сега от името на ЕКР, господин колеги. Господин председател, дами и господа. Цивилизованият човек не може да не се отнася критично към използването на изтезания, към произволното задържане и други извънредни мерки – но честно трябва да кажа, че имам някои съмнения по отношение на начина, по който това всичко се представя днес пред Европейския парламент. Първо, както посочи господин министър, представител на съвета, Съединените щати вече закриха програмата, която е обект на критика и а, противоречия. Господа Юрова каза, че а, съществуват а, споразумения и правни задължения. Беше ни напомнено, че националната сигурност е единствено в рамките на правомощията на страните членки. И те трябва да направят необходимото, за да установят фактите. Става дума за суверенни решения на съответните страни. Парламентът може да мобилизира обществеността и общественото мнение, но има ли право да води разследване? Мисля, че такова разследване парламента може да води само по отношение на европейските институции. Тоест необходим е рационален подход. Разбира се, не можем да бъдем безучастни пред лицето на фактите, които се изнасят, да можем да бъдат безучастни, когато става дума за изтезания. Но в случая говорим за тероризъм, а не виждам тук никакви терористи, защото именно терористите се опитват да унищожат цивилизацията, но не можем да се борим с тероризма, като нарушаваме правата на човека но не можем и да те, тълкуваме човек, правата на човека така, че да бъде парализиран свободния свят. Благодаря. Сега дам думата госпожа Интвелт. Благодаря ви. Аз бях член на анкетната комисия във връзка с програмата на ЦРУ е за полетите и така нататък. Това стана преди 10 на години. Може да кажете, че след 10 години може би е странно, че продължаваме да излизаме със същите изявления и да водим същата дискусия. Нека да повторя, че аз никога, ама никога няма да се изморя да го правя, докато справедливостта не възтържествува. Много може да се каже за това, дали тази правна рамка беше на лице тогава и дали това е въпрос на национални правомощия. Това, което искам да кажа, е, че държавите членки и съвета малко се крият зад своите доводи. Господин министр Кундърс, вярно е, че националната сигурност е в правомощите на държавите членки, но да попитам тогава защо, ако не се лъжа през октомври 2011 година, правителствата решиха да позволят полетите на ЦРУ и да ги допуснат в въздушното ни пространство. А сега се крият за довода, ама не, а, а, тук става въпрос за нещо друго. Не, става въпрос за отговорност за поемане на отговорността. Ако правителствата по това време имаха смелостта да вземат колективно това решение, сега и колективно трябваше да отговарят, а не да се крият за аргумента, че това е в националните правомощия. Имаме солидна а, правна рамка и съдебна такава. А, правителствата, които имат различна партийна принадлежност, се чудят какво да измислят, за да спрат съдебните производства. Направиха всичко, което е по силите им, за да спрат тези производства. Вие казахте, че се срамувате. Съгласна съм с вас. Да, срамота е. 10 години след като Европейския парламент прие първия си доклад, ние продължаваме да говорим. Да говорим на една стена гумена стена, за да не се нараним. Не може да има безнаказаност в Европейския съюз. Няма да се уморя, защото наистина е срамота, господин министър Кундърс. Благодаря. От името на ГОЕ госпожа Мари Кристин Вержия. Благодаря, господин председател. Вече да, вече 10 години Европейският парламент разследва незаконните действия на ЦРУ. Тук обаче някои групи под натиска на правителствата си се опитват да се противопоставят на тези разследвания. Потъпванията на човешките права са винаги нещо много тежко и голямо престъпление, особено когато се извършват от чужда а, страна. А, но срама не е достатъчен, господин министр. Държавите членки трябва да разследват. Искаме да възтържествува е, истината, за да могат най-после жертвите да получат справедливост. Нищо не може да оправдае изтезанията. Абсолютно нищо. И а, за съжаление, а, въпреки обещанията на президента Обама, затвора Гуантанамо все още не е, е закрит и все още там има затворници, които пребивават абсолютно незаконно. А сега давам думата за на следващия оратор. Съгласно това, което решихме, синя карта ще получат възможност само тези, които не са в списъка на изказващи се. Госпожа... Господин председател, през декември 2014 година Американският сенат публикува а, доклад за изтезанията от ЦРУ. Този доклад потвърди участието на определени страни членки в програма за задържане и че а, е, а, е, са толерирани съзанията на европейска земя. Онези, които са отговорни, трябва да бъдат осъдени. Защото а, е, неприемливо е европейските институции да мълчат по този въпрос пред лицето на такива флагрантни нарушения на правата на човека. Разследването трябва да продължи. Политическите групи в, в, в а, този парламент а, се противопоставят на осъждането на тези ужасни нарушения на правата на човека. Срамота е, че е, има и в това отношение е, и участие на някои страните членки. Е, разбира се, трябва да се прекратят всички пречки пред разследванията, които водят страните членки. Наша отговорност е тези това разследване да продължи. Това е въпрос на доверието в нашите институции, в Европейският парламент, който трябва да защити честа на Европейския съюз. Смятам, скъпи колеги, че вие ще подкрепите това искане. Благодаря. А сега давам думата на Игнацио Корао. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Колегите преди мен вече правилно казаха, че е срамота, че 10 години след приемането на доклада нищо не е решено. Държавите членки се крият зад държавнията тайна или а, зад правните норми. В Полша, в Литва, в Румъния е имало сътрудничество и това е видно от доклада на ЦРУ. Е а ако се докаже, че е имало изтезания в Европа, то това означава, че това може да се случи на всеки един от нас. Крайно време е виновниците да бъдат наказани, защото така няма да стигнем до никъде. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега давам думата от името на независимите на господин Пападакис. А вие Αβίαστο είναι το συμπέρασμα της Благодаря, господин председател. ЦРУ е изтезавало затворници в Гуантанамо, но също и на територията на европейски държави и членки, но правителствата не, не искат да поемат отговорност и се крият е, и всъщност е, обслужват империалистическите интереси. Сътрудничество с Съединените щати се използва като алиби за е, борба срещу тероризма и служи като основа за, за извършване на естезанията. Всичко е алиби за борбата срещу тероризма. НАТО, е, Съединените щати, е, всички е, всичките незаконни действия се извършват със Съединените щати, а въобще не се борим срещу тероризма. Господин Макали. Благодаря, господин председател, дами и господа, уважаеми колеги. Изтезанията не могат да бъдат оправдани от никакви обстоятелства. Затова аз също обсъждам а, а, практиката, а, техника за разпити, която беше осъдена техника за разпити, осъдена и от Американския сенат. Нашето сътрудничество в борбата с тероризма трябва да продължи в полза на страните от двете страни на Атлантика. И обаче това трябва да става при пълно зачитане на основните права. Трябва да продължим диалогът с нашите партньори по въпроса на сигурността и борбата с тероризма, включително и по опазването на правата на човека. Така ще можем да се борим ефективно с тероризма. Трансатлантическите отношения са от стратегическо значение за нас. След доклада на Сената на САЩ относно изтезанията на ЦРУ, подчертаха един от ключовите послания в съвместното изявление от 15 юни 2009 година по отношението на закриването на базата в Гуантанамо борбата срещу тероризма трябва да спазва международното право, включително и правата на човека, свободната а, а, и а, да няма изтезания. Не може да има изключение от тези изисквания. Благодаря, господин Макалистър. А сега давам думата на Ана Гомеш. Европа решението на Европейския съд по правата на човека бе постановено в рамките на дело срещу Польша. В момента има висящи дела срещу Румъния, срещу Италия, срещу бивша Югославска република Македония. Същото се отнася за Обединеното кралство. Това доказва, че европейските правителства излъгаха нашия парламент – за да прикрият съучастничеството си с ЦРУ. Нещо повече. Тяхното сътрудничество е струвало скъпо, доколкото това е видно от доклада на Сената на САЩ. Европейските държави оставят безнаказани всички виновни за тези престъпления. В Италия, например, се използва довода за държавна тайна, за да се блокира достъпа до правосъдие. Бяха подведени под отговорност някои лица, но ръководните кадри останаха безнаказани. Сабрина Цоза, бивш служител на ЦРУ, в Италия бе осъдена задочно и така и не й се даде възможност да докаже своята невинност господин Абу Амар, имама на Милан, Милано, твърди, че е изкупителна жертва. В моята държава, Португалия, бе направено всичко да се покрие господин Барозо, който беше министър-председател по време на връзките с ЦРУ. Делото срещу него бе закрито, защото той изведнъж стана председател на Европейската комисия. Как ще ни вярва народа? Как ще ни вярват европейските граждани, че се борим с тероризма при положение, че нашите правителства покриват този тип престъпления? А също няма да се откажа да търся а, отговорност за този случай. Благодаря. Бардо проше пани посел Мартина е, Андерсон. Една минута. Amnesty International доказа, че е, летището Шанан в Ирландия е било използвано от ЦРО за тайните полети на ЦРО. Е, техниките за изтезания, използвани от администрацията на Буш и ЦРУ, се точат на едно решение на Европейския суд което каза, че 14-те ирландци, така наречени худътмен, са били обект на нечовешко третиране, но не и на изтезание. По този начин администрацията на Буш успя да използва тези техники за изтезание, но британското правителство изл... излъга Европейския съд. 14-те ирландци е... бяха подложени на силови разпити, от които никога не се възстановиха. И хиляди, стотици други също така са били изтезавани от ЦРУ. Е така че прав, прав, прав, правителствата си затварят очите и е, не поемат отговорността за смъртта на изтезавани хора. Благодаря ви. Господин Посол. Благодаря, господин председател. Вече 10 години минаха, откак Европейския парламент се занимава с въпроса за изтезанията от ЦРУ, незаконното прехвърляне на задържаните и задържането в страни членки. Известни са фактите, но напредък няма. Във всички документи се казва, че става дума за твърдения, а страните членки не сътрудничат в разследването. Документите са в ръцете на ЦРУ. ЦРУ обаче не е страна и тя не може да бъде подведена под отговорност. Крайно време е фактите и истината по този въпрос да бъдат извадени на бял свят, като виновните понесат последствията. Благодаря. А сега на следващия давам думата за минута и половина. Господин Ленарс, благодаря ви. Многократно сме записвали тази тема в дневния ред и винаги сме изказвали своето отвращение към тази а, отвратителна практика на ЦРУ, като симулирането на удавяния и други а, деградиращи човешкото достоинство практики. Аз никога не съм смятал, че трябва да се стига до там. Тези държави членки, които разполагат с информация, трябва да оповестят. Трагично е това, което се е случило. Европейския парламент трябва да разполага с цялата информация. За съжаление това обаче не е така. Да видим трагичните резултати, до които стигнахме през последните години и вследствие на работата на анкетната комисия. Така че нека да бъдем реалисти относно правомощията ни. Националните парламенти и националните съдилища, както европейските такива, са мястото, където трябва да се гледа въпроса. Да се обърна към колегите от либералите. Вие казахте, че държавите членки не се държат мъжки. Аз обаче се питам, как от 70-те члена на либералите един единствен либерал се включи в мисията? Отговорете ми, моля. Е, Благодаря ви. А сега давам думата на господин Коелю. Благодаря, господин председател госпожо комисар, от този проблем се обсъжда от няколко години. В началото програмата беше обвита в тайна и не знаехме въобще какво е ставало. Постепенно обаче нещата се поразплетаха, но все още не сме стигнали до истината принципа на субсидиарност е, бива е, посочван, е, особено от полицейските и други структури за покриване на истината. Ние трябва да, да кажем на нашите партньори отвъд Атлантическия океан, какво а, точно се е случило. Трябва да вземем и мерки, за да можем за в бъдеще да избегнем повторението на подобно деяние. Роля е на Европейският парламент. Това е наша мисия да ми, мисия, с която трябва да вменяваме на държавите членки, да търсим отговорност от тях в името на едно по-добро бъдеще и за защитата на човешките права и достоинство. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Буда. Господин председател, правата на човека, основните права и зачитането на човешкото достоинство са ценности на демокрацията и на правовата държава, и трябва да бъдат част от всички вътрешни и външни действия на Европейския съюз. Зачитането на човешкото достоинство, на неприкосновеността на личния живот са ненарушими права. Искаме да гарантираме и правата на човека, и сигурността на нашите граждани. Борбата с тероризма трябва да тръгне по нови пътища, възстава на споделените интереси и ценности. Въпроса за тайните е, задържания, стезания и помощта, която някои страни членки са оказали на ЦРУ, е свързано с... Всичко това е свързано с Това е да на страните, които се опитват да установят фактите. Не трябва да се намесваме в правни процедури, които вече са започнали. Защото принципът за независимостта на съдебната власт изисква това. Много важно е в тези престижни институции да не остане нито сянка от, съм... сянка от съмнение, че преди да бъдат представени обвинения, всичко е абсолютно ясно и изяснено. Благодаря. А сега Нопис мариас. Благодаря ви. Ние осъщаме практиката на изтезания на ЦРУ в Гуантанамо и на други места. Това е масово потъпване на човешките права и изтезаване на хората. ЦРУ се е държало нечовешки с тези хора то ги е отвличал без никакво съдебно решение. Подобно поведение не може да бъде оправдано. Дори и довода да е борбата с тероризма. Тази безнаказаност на ЦРУ води до продължително потъпване на човешките права. Необходимо е да се разследва случилото се в европейските държави. Според доклада на Сената, европейските държави са били съучастници на ЦРУ за тази практика. Благодаря, нека си спомним и, че Съединените щати са наш партньор и съюзник. разузнавателните и службите за сигурност не са под наш контрол и те са най-добрите и ние им благодарим за това, което правят. Верно е, че а, разузнавателните служби трябва да прилагат хуманни методи, но тяхната работа не трябва а, да бъде обект на намеса от страна на правителствата. тероризма никога не трябва да вземе пред, пред, превес над сигурността и свободата на обикновените граждани. За съжаление обаче това става. Благодаря ви. Мучения и други облици нечовечно. Госпожа Томашич, благодаря. В борбата срещу тероризма трябва обаче да се отправим много ясно послание, че осъждаме Абсолютно всички дейности на европейските разузнавателни служби и на нашите съюзници, които нарушават правата на човека. Независимо от това, че те смятат, че някои от тези практики са ефикасни и могат да помогнат за предотвратяване на бъдещи атаки. Като се има предвид, че гражданите на Европа са обект на все по-чести терористични нападения. И може би някои от тези граждани мисля, че е оправдано прибягването на подобни методи. Значи трябва да бъдем ясни в своите ценности, за да знаем с какво и как се борим. Благодаря. И на сега, сега от името на Европейската комисия, госпожа Юрова. Благодаря, господин председател. Въпреки, че тази тема е, е в компетентността на държавите членки, Европейската комисия следи отблизо това, което се случва и насърчава държавите членки да се справят със случая в рамките на своите правомощия, така че това да не се повтаря. Благодаря. Благодаря от името на съвета господин министъра Кундърс zeggen dat ik dacht dat ze wat meer tijd zou nemen. Eh, eh, Дами и господа, благодаря за този интересен дебат и обмен на мнения. Мисля, че всички сме единодушни и че човешките права и върховенството на закона и борбата срещу тероризма са неща, които не бива да се взаимосвързват и не трябва да се случват а, едно в ущърп на друго. Важно е това, да, почертим, да почертаеме това, тъй като днес все още сме изправени пред а, актове на тероризма, така че разследванията са много важни за осветляване на събитията от миналото. А, както казах, Политиката на президента Обама имаше за цел да, да промени курса на нещата и да забрани методи, използвани едно по това време като силовият разпод. Знам, че е, някои критикуват е, съвета и много остри критики бяха отправени от госпожа Интвелд. Аз разбирам е, причината за това. Наистина срамно е това, което се случи. Нещата се разследват. Разполагаме с правна рамка в никакъв случай Европейският е, съюз не е, е заявявал, че ще сътрудничи с, е, с, с ЦРУ за тайни полети. Не, след 11 септември просто имаше декларация за сътрудничество за борбата с тероризма. Така, аз също бих искал да, да имаме много повече резултати и да извлечеме полуките от а, случилото се. Смятам, че отчетността трябва да възтържествува казах, че наистина всичко това обаче не е от правомощията на Европейския съюз и европейските институции. Може би някои биха искали да бъде така, но не е. Знам, че това е несправедливо, но а, мисля, че най-важното за, за за, за, за бъдеще е да имаме отчетност, отчетността да бъде на, на, а, всякъде, че съ, съвета да, а, да заяви, че подобно потъпкване на човешки права е нещо недопустимо, че ще продължиме борбата срещу тероризма, че приветстваме решението взето от президента Обама. Но и смятаме, че че този дебат не трябва да бъде само за посочване на виновниците, а да бъде една отправна точка за по-нататъчно благоприятно е, развитие. Благодаря ви, господин министър. Приключваме дебата по тази